Искрено се извинявам за закъснението, но заседанието на координаторите приключи малко по-късно. Обикновено се стремим това да не се случва, но така стана днес. След това пък си забравих очилата, трябваше да се върна да ги взема. Като ви гледам, виждам, че не ми се чувствате особено, но както и да е. Аз се извинявам отново, че започваме късно и първо ще започнем с точката за блоковата верига. Ще чуем представене на становището, изготвено от нашия докладчик госпожа Гомес – по доклада на ИНИ, свързан с блоковата верига, дълновидна търговска политика. Нашата комисия е асоциирана съгласно член 54 от правилника с изключителни правомощия по правата на човека, защитата на данните и правоохраняването. Комисия Инта ще приеме, макар че там има някои проблеми, Ана ще ни разкаже за това. И тъй, Ана, давам ти думата. След като чуем твоето изложение, ще проведем дебата. Благодаря. Както казахте, господин председател, това е доклад за Комисията по международна търговия. За тях блоковата верига е една много добра технология, която наистина може да помогне на търговските дейности на Европейския съюз. По този начин ние можем да развиваме търговията, да улесним митническите процедури, да имаме по-голяма сигурност при трансграничния пренос на данни. Освен това се подчертава, че тази технология ще увеличи доверието в всякакви видове операции. Най-вече в финансовата сфера. В предложението се казва, че не само мултинационалните дружества разработват такива технологии, малките и средни предприятия също могат да се възползват от блок веригите. Според мен обаче ни се предлага една твърде захаросана картина на нещо, което е представено като научно постижение – Разбира се, една такава технология със сигурност може да даде нови възможности, но тя би могла да се използва и за добри, и за лоши цели. Не бива да забравяме, че е, технологията на блок веригите беше обвързана с криптовалутите. Така че трябва да сме все по-предпазливи Необходимо е наистина да се информираме, да знаем какво точно представляват криптовалутите. Защото общественият интерес може да бъде обслужван от този вид технологии, но когато те попанат в ръцете на престъпнически организации, се превръщат в изключително полезен инструмент за изпиране на пари, защото има непрозрачност. Освен това, ние трябва да говорим и за защитата на данните и правото на личен живот на гражданите – изключително правомощие на нашата комисия. Докладчикът разглежда темата малко лековато, като казва, че има предизвикателства. Но тук не става дума просто за предизвикателства, а за заплахи. Според мен е важно участието на Либе наистина да ни върне на земята и малко да приземи този твърде ентусиазиран подход. Аз не отричам, че има много положителни страни, но със сигурност това е област, която трябва да се наблюдава от комисията. Затова аз съм съгласна с инициативата на комисията за консултативна група по блок веригите. Според мен е много важно тази консултативна група да има специалисти по сигурността, изпирането на пари, борбата с финансирането на тероризма и регламента за защита на данните – благодаря. Благодаря. Веднага можем да преминем към дебата. Роберта Мецола, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на доклада и на начина по който може да се използва тази технология. Става дума за истинска революция с огромен потенциал в финансовата сфера, здравеопазването. Това е технология, която може да промени корено начина по който работи бизнесът и търговията, но ние трябва да оберем всички плодове на технологията, като същевременно гарантираме, че има баланс – и имат достатъчно предпазни механизми, за да не се злоупотребява със системата. Необходимо е да се обърне специално внимание на опасностите на тази технология, да се види как може риска да бъде смекчен, за да се използваме от добрия потенциал. Този баланс ми се струва много важен. Пътят напред трябва да ни дава достатъчно правна сигурност за бизнеса, така че той да инвестира в тези технологии, като има съответни предпазни механизми срещу изпирането на пари. Ние трябва да разгледаме самата технология, да мислим за стимулирането на иновациите, а не да мислим само за бързите финансови печалби. Аз не съм технически експерт, но доколкото разбирам, при блок веригите няма традиционно съхранение на данни. Следователно, технологията допълва традиционните бази данни и това не бива да се забравя при защитата на данните – Наистина при блок веригите се пише веднъж и се чете много пъти, но текстът е неразбираем. Има много приложения на този подход, например при криптовалутите. Съгласна съм с докладчика, че тук има опасности при изпирането на пари. Но в заключение очаквам бъдещите ни дискусии и работата с всички колеги. Трябва да сме сигурни, че нашите системи, регулаторни и економически, са достатъчно добре подготвени. Благодаря. Господин Долтън, благодаря, господин председател. Първо трябва да е ясно за какво говорим. В предложението се разглеждат частно емитираните блок вериги, а не публичните такива. Става дума за нещо корено различно. То може да се използва за съхранение на данни, управление на данни, например от отделни дружества. Много е интересно като възможност, защото тази технология може да се използва от глобалната търговия, за да няма проблеми по границите, например нещо много важно за Брекзит. Така че тя ни дава шанс – не споделям скептицизма на нашите колеги за връзката между блок веригите, криптовалутите. Такава връзка няма, що се отнася до обсъжданото от нас. Но частните блок вериги, поради това, че са частни, разбира се, могат да се използват и за изпиране на пари. Така че аз съм готов да обсъждам тези въпроси, но нека да е ясно за какво говорим. Блок веригите не са особено ефикасни за съхранение на данните, но са много добри, що се отнася до прозрачността на сделките и затова са отличен инструмент срещу изпирането на пари. Тук няма анонимност. Всяка сделка може да се проследи. Тя няма как да се скрие. Всъщност, в много отношения тези блок вериги са далеч по-малко анонимни от това, което се използва в момента, особено при касовите разплащания. Така че има огромен потенциал, но тук говорим само за частно позволени блок вериги. И мисля, че трябва да сме много по-положително настроени. А при криптовалутите също е необходимо да разгледаме нещата по-положително. В точка 5 се казва едва ли не, че виртуалните парични операции са извън закона, аз не съм съгласен. Благодаря. Някой друг иска ли думата или комисията? Има ли колега от комисията, който да желая да каже нещо? Благодаря, господин председател. Благодаря на вашата комисия за приноса и по тази толкова важна тема. Е, поне работи и комисия Инте. Благодаря. Благодаря. Очевидно комисията още не е доразвила своята позиция по блок веригите. Сигурен съм, че Bloomberg и CNBC чакат за затен дъх. Хората ще слушат нашия дебат, защото той ги интересува. Благодаря на колегите, които присъстват. Благодаря на госпожа Гомеш. До 22 септември трябва да сме готови с измененията. По такава тема мога да ви уверя, че много хора ще наблюдават, защото те ще искат да знаят какво е нашето становище. А не искаш ли да отговориш и да ни дадеш някаква идея за измененията? Да, предполагам, че аз съм скептично настроена, защото съм неграмотна в тази област и не знам точно как работи технологията. Отбелязвам си казаното от колегата Датън, че една такава технология всъщност е по-малко анонимна и ще направи сделките по-прозрачни. Затова това не отхвърлям идеята, че технологията може да позволи по-добър контрол на изпирането на пари, но е възможно с технологията и да се злоупотреби. И тук наистина ние не говорим за публични е, системи, а за частно позволени блок вериги. Но това не е причина, поради която да смятаме, че има по-малко опасности и предизвикателства при изпирането на пари, например, или опазването на основните права. Именно защото частните дружества могат да използват такива технологии, трябва да се прилага общия регламент за защита на данните. Затова и най-важното, което можем да кажем от името на комисия Либе в отговор на комисия Инта – Комисията по международна търговия е това, което се опитвам да кажа и в проекто становището, е именно, че трябва да се създаде наистина такава консултативна група от комисията и в нея да има експерти по сигурността, борбата срещу изпирането на пари и опазването на данните. Благодаря. Краен срок за изменения 24 с това приключваме обсъждането на тази точка. Благодаря и на комисията. Нека преминем нататък. E Следващата точка е доклад на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Това е докладът на ОИСР за миграцията. Много ми е приятно да кажа добре душа на Жан-Кристоф Дюмон, който е съгласувал работата по изданието за 2018 година по ежегодния доклад на ОИСР. В него се разглеждат най-новите развития, политиките на ОИСР в страни членки на ОИСР и страни, които не са членки. Нека кажем добре дошъл на господин Дюмо. Ние го приветстваме и му казваме добре дошъл, защото е важно тази тема да се разгледа в по-широк контекст. Да говорим за броя пристигнали в Европейския съюз, да направим разлика с други региони на западния развит свят. Също така трябва да се види какви са моделите на миграция – Що се отнася до Европейския съюз, се говори най-много за въздействието на мигрантите, за пазара на труда. Има и доста статистика в приложението. Винаги ни е приятно да разговаряме с ОИСР, но особено приятно ни е да обсъдим международната миграция. Ще чуем кратко изложение. Разбирам, че е четвъртък след обед, след една натоварена седмица, но аз искам да ви кажа най-сърдечно добре дошъл. Благодаря ви за присъствието. Много ви благодаря. Благодаря за възможността да представя ежегодното издание на доклада на ОИСР относно миграцията. Ще се опитам да обобщя този доклад, който е повече от 400 страници. Първо е необходимо да кажа какви са основните послания. На първо място за ОИСРА може да се каже, че имаме малко намаление на миграцията през 2017 година, но това не е нищо ново. Същевременно е, новата нормална ситуацията и да се каже е именно пристигането на такива мигранти и бежанци. Имаме разбирането, че отражението на пристигането на тези мигранти ще бъде скромно на повечето места, но не и навсякъде. Накрая имаме и специална глава относно необходимостта да се работи с, по... чуждестранните работници, за да има по-голямо доверие. Следващия слайд – Първо, трябва да представя самите данни. Както виждате и на слайда, имаме 5 милиона нови постоянни иммигранти в ОИСР през 2017 година. 40% по семейни причини, 20% като хуманитарни мигранти. В ЕС 1,4 милиона граждани на трети страни. 300 хиляди повече, отколкото САЩ. Виждате, малко по-голяма е бройката за Европейския съюз, но процентът е същия. Освен това, Европейския съюз е получил горе-долу същата бройка граждани на Европейския съюз, които са се преместили от една в друга държава. Това е 40% от цялата постоянна миграция в ОИСР. На следващия слайд виждате процента от населението и големи разлики между различните страни. От почти 0, имаме и за някои държави членки, дори на ЕС, като Словакия, Унгария – до 3,4%, например в Люксембург и много висок процент на 3 в Швейцария. При Европейския съюз като цяло имаме 0 до 3,4% дял на мигрантите от населението. Имаме нарастване и на временната миграция. Всъщност има нарастване по всички е, показатели, освен в групата прехвърляния между дружества. Има нарастване при сезионните работници, например, с 30% повече и става дума за една конкретна европейска страна. В този случай това е Холандия. Ако разгледате следващия слайд, ще видите какви са резултатите след консолидиране на данните за временните работници. Това са 4 милиона за 2016 година. На първо място в това отношение е Полша. На първо място дори преди САЩ или Германия – вие сигурно сте запознати с ситуацията в Польша. Сигурно за 2017 година цифрата ще бъде още по-голяма. Що се отнася до бежанците и търсещите обежище? Знаете, че в последните години Европейския съюз регистрира най-високите нива от Втората световна война война до сега. 4 милиона са кандидатствали в Европа до декември 2017 година. 1,6 от тях са получили международна закрила. Доста голяма бройка, но тя трябва да се разглежда в перспектива. При Турция, Ливан говорим за 5 милиона получаващи закрила в Азия и Тихоанския регион около 8 милиона, с които се занимава Върховния комисар за бежанците. Сред тях има 3,5 милиона бежанци. Виждате какво се случва сега и в Латинска Америка с бежанците от Венецуела. Така че Европейския съюз не е единствен – като цяло, въпреки продължаващото напрежение, Европа вече не е в режим на криза. Това показват нашите данни. По-настоящем Испания обаче е регистрирала 50% повече пристигнали, отколкото Италия и Гърция. Това обаче е 10 пъти по-ниско в сравнение с цифрите от 2015 година. Разбира се, остава да се намери решение на политическата криза в ЕС. От следващия слайд виждаме какво се случва с презаселването и извън Европейския съюз. Имаме пик през 2015 2016 година, но след това броя презаселвания се намалява. Въпреки факта, виждате тъмно-синьото, че презаселването в Европа се е увеличило. С други думи, Европа си върши работата, но в световен мащаб има много по-малко презаселване, отколкото се очакваше от Агенцията за бежанците на ОНЕ. До някъде това се дължи и на пазара на труда. През 2018 година, в допълнение към миграционните данни, се опитахме да анализираме въздействието възоснова на различни сценарии, които са възможни до 2020 година. Един от тях предполага потоците да продължат да са същите, както нези между 2011 и 2013 година. Друг сценарий предвижда потоците да останат на нивото от 2017 година. Виждате, че до декември 2020 година беженският поток би се увеличил с около 0,23%. Това е нещо като малък шок. Нищо не може съответно да застраши трудовия пазар. Дори в най-засегнатите държави, като Германия, Австрия, Гърция или Швеция, въздействието ще е някъде около 0,6% максимално. Независимо от това дали става дума за мигранти в трудоспособна възраст или не. Тоест до 2020 година виждаме, че тази голяма криза в крайна сметка води до незначително въздействие. С тази оговорка не знам дали виждате от там, откъдето седите, но един линк към публикация ви беше изпратен, така че може да разгледате информацията. всъщност за някои конкретни групи въздействието може да е много по-голямо. Става дума за хората с по-низко образование. Хората с средно и по-низко образование в възрастовата група от 18 до 24 години. Ако погледнем тази група, ще видим, че въздействието може да е около 15% за Австрия и Германия. Тоест, в тези държави тази подгрупа от населението не е кой знае колко голяма, но въздействието върху заетостта на хората от тази група е достатъчно голямо поради конкуренцията, на която те са подложени от страна на бежанците конкуренция за работни места. И съответно това оказва въздействие върху публичното схващане за бежанците. Ето защо ние искаме да се укрепят политиките насочени към тази група от населението, наред с другите политики, които са насочени към бързата интеграция на бежанците. Двете неща трябва да рвят ръка за ръка подкрепата за хората с по-низко образование, младите хора с такова образование и подкрепата за интеграцията на бежанците. Последното нещо, което искам да кажа за около две минути е свързано с незаконната заетост на чужденците. Имаме една глава посветена на тази тема. Защо? Защото Политиките в тази област ни вълнуват от много а, години насам. Случиха се някои неща през последните години, обаче економическата криза от 2008-2009 година, много мигранти, независимо дали са пребивавали законно или незаконно в Европейския съюз, загубиха работните си места. Вследствие на кризата имаше увеличаване на различните схеми за временна заетост. Освен това, имаше и увеличаване на броя на лицата, чието моби за убежище са били отхвърлени. Според някои оценки, до 2020 година тези лица ще възлязат на между 950 хиляди и 1 200 хиляди. Ето защо разглеждаме това въздействие върху незаконната заетост. Какво означава незаконна заетост? Не спазване на правила, независимо дали става дума за трудово законодателство, миграционно законодателство. Може, например, хората да нямат никакво разрешително, може тяхното разрешително да е изтекло – или може да има лице с едно валидно разрешително, но да не спазват от други правила. Например, хора, които са заети в сивия сектор. Много е трудно тук да се дадат точни цифри. В САЩ знаем добре какво е положението. 3,5% от населението в САЩ са такива нелегални мигранти. 11 милиона, 11 милиона и 300 хиляди някъде души. В Европа е много по-трудно да се даде такава оценка. Вероятно става дума най-вече за млади хора, които работят в сектора на строителството или услугите. Кои са двигателите зад незаконната заетост? размера на сивата економика в съответната страна приемник, несъответствието между търсенето на ниско квалифициран труд и рестриктивните иммиграционни политики. На трето място потенциалните пропуски и е, непоследователност на административните правила и рамки, които съществуват. И на четвърто място недостатъчни стимули за работодателите да наемат е, легално работници поради е, съответното законодателство. Последният ми слайд. Какво трябва да направим, за да се справим с незаконната заетост на чуждестранни работници? Да повишим осведомеността, да има системи за проверка на статута. Има такива примери от страни като Австралия, САЩ. На следващото място контрол и прилагане. Повечето страни от ОИСР имат конкретни проверки в отрасли, трудови инспекции, провеждат се и проверки на случайен принцип, макар че много често проверките са недостатъчни. На трето място санкции. Тук има различни подходи. Понякога се прилагат финансови, както и наказателно-правни санкции. В крайна сметка ефикасността е различна освен това, жестокостта на санкциите също е различна и накрая законните пътища за миграция. Трябва да има реформи и на трудовия пазар, и на миграционната политика, за да се улеснят законните миграционни пътища. Освен това, би трябвало да се приложи и съществуващото законодателство в европейски контекст – Създаването на Европейски трудов орган дава много възможности за прилагане на точно тези политики, за които говоря, за справяне с проблема в целия Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председателя. Трябва да спомена, че въпреки, че е четвъртък след обед, и имаме конкретна ситуация, свързана с този четвъртък след обед, заседанието се излъчва в интернет. Ще е достъпно за много хора. Аз имам няколко въпроса. Госпожа Гомеш ще има въпроси със сигурност. Моя въпрос на първо място каква е вашата прогноза в ОИСР? Живеем в едно глобално село и по-настоящем политиците представят експертните оценки като фалшиви новини. Много често експертите са охулвани. Това се случва в различни държави. Не говоря само за Великобритания. Съществува едно заболяване, ако мога така да го нарека, че експертите не са никакви експерти. Във Великобритания има подобни примери относно економическите прогнози. Съответно, що се отнася до прогнозните данни за миграцията, данните основателни ли са? Добре обосновани ли са? Защото има поставяне под въпрос на оценките на експертите за за миграцията. На следващо място. Виждате, че са положени много усилия. Тази област е много трудна, много чувствителна. Какво смятате вие? Оставате ли впечатлението, че хората се отнасят с леко презрение към прогнозните данни? Има ли нещо подобно като явление? На следващо място. Знаем каква е тенденцията. Броя на хората, които преминават през Средиземно море, намалява. Тук се казва броя на мобите за обежище към страни от ОИСР е намалял. Проблема е, че ОИСР, държавите от ОИСР не винаги имат достатъчно стабилни системи за прогноза. Смятате ли, че онова, което публикувате, се взима на сериозно от политиците? Ако трябва да цитирам още веднъж вашия доклад, тук се казва, че броя на кандидатите за убежище е бил много нисък и сега става още по-нисък. Има ли конкретна глава посветена точно на този факт? На следващо място. Трудовото законодателство, трудовите пазари и беженците. Много говорим по този въпрос тук. Един от основните въпроси, които обсъждаме е интеграцията на трудовите пазари. Комисията по заетост естествено е водеща по тази тема, но и ние вече се занимаваме с нея. Вие говорите за трудовите пазари, за въздействието на бежанците. Още веднъж, нека да не преувеличаваме значението на статистическите данни – но аз мисля, че те вървят в правилната посока. Вижда се, че заетостта се увеличава. Заетостта, например, на мъжете родени в Африка се увеличава в сравнение с онези от Азия, така че дискриминацията по някакъв начин се променя. Някои елементи, свързани с нея, изчезват. Освен това, жените, които са родени извън страни от ОСР, също получават по-голяма заетост. Какво искам да попитам по-конкретно? Вие предлагате ли тази информация е под формата на продукт правителствата могат ли да я използват? Социалните партньори могат ли да я използват? Или те избират да не обърнат внимание на, на съответната информация? Това е изключително чувствителна от политическа гледна точка тема. Вие придавате положителен оттенък. Вижда се, че нещата се променят в положителна посока на трудовите пазари. От друга страна, възприятието за мигрантите става все по-отрицателно. Това са моите въпроси. Те са свързани с ОСР и най-вече с доверието. Вие правите прогнозни оценки най-вече с економически характер. Що се отнася до сезонните работници и легалната миграция, надявам се, че комисията няма да се откаже от инициативите си в тази област. Трябва да споменем едно конкретно условие, обаче имаме нужда от солидни статистически данни. Защото ако нелегалната миграция точно в тази област продължи, това ще бъде сериозен политически въпрос. Имаме нужда съответно от стабилен инструментариум за легална миграция, сини карти и така нататък. Мисля, че вашия доклад е изключително подробен и ценен. Какво смятате по въпросите, които аз зададох? Ще видим ние какво можем да направим по вашите предложения. Още веднъж това са моите въпроси. Какъв е вашия опит? Какво се крие за тези цифри? Ана, имаш ли въпроси свързани с ОИСР и миграцията. Не, ти си заета с други неща в момента, няма проблем. Всъщност аз зададох страшно много въпроси. Аз проявявам голям интерес. Благодаря за това, че дойдохте и направихте тази презентация. Кажете какво смятате по всички тези въпроси, които аз зададох. Благодаря, благодаря за тази възможност още веднъж да се изкажа. Благодаря за възможността да споделя тази информация. Не става дума само за това колко хора ни виждат и чуват. Важно е да може да се говори с депутатите, да се представи промяната на положението, еволюцията – до толкова, доколкото статистиката я отразява. По въпроса за това до каква степен цифрите са полезни и до каква степен се вслушват в тях. Мисля, че не е лесно да се разбере кое води до разминаването в или между схващанията на хората и действителното положение. Естествено, когато говорим за миграция, трябва да излезем извън рамките на усреднената стойност. Когато казваме, че миграцията като въздействие е 0,3%, това не означава нищо за когото и да било. Хората искат да знаят каква заплата ще получат и какво е въздействието върху тяхната конкретна общност, върху хората, които са около тях. Тъй като миграцията се съсредоточава в конкретни региони и държави, в някои райони видимостта е много по-различна – Съответно, схващането на хората е много по-различно от на други места. И ние не сме готови с лека ръка да загърбим онова, което ни се показва от хората. Въпреки това, опитваме се да представим реалното положение. Въздействието върху трудовия пазар, например. Като цяло почти нулево е то. Но ако погледнем броя на младите хора, които не завършват училище в много европейски държави членки, то въздействието върху точно тези хора може да е съвсем различно, може да е много по-различно от усредненото въздействие. И действителността за тези хора е много по-различна. Второто нещо, което се опитваме да направим с тази публикация, да покажем, че чуваме какви са тревогите на хора. Незаконната миграция не е тъждествена на незаконната заетост. Наред с това да се създадат законни пътища за влизане в страната, трябва да се обърне внимание и на онези, които вече са в страната, но също не спазват правилата и трябва да се намери съответния инструментариум да се реши този проблем. Имаше едно проучване неодавна в Евробарометър. Въпросът беше следния. Имате ли, че а, смятате ли, че бежанците са като цяло по-скоро нелегално заети, отколкото легално. И оказа се, че в някои страни 30% от запитаните смятат, че онези, които са бежанци, най-често са незаконно заети. А е точно обратното. Подобно схващане не е, е вярно, то не отговаря на действителността. Ние се опитваме да поставим нещата в контекст. Има проблеми е, естествено в Европейския съюз. Същото въжи и за САЩ, макар че проблемите са с, с различен характер. Има хора, които имат а, валидно разрешение за работа и пребиваване и които са заети в сивия сектор. И съществува и обратния вариант. Хора без а, валидно, валидно разрешително за работа, без валидни документи, които обаче плащат данъци и допринасят за светлата страна на економиката. Проблемите са различни и имат нужда от различни решения. Мисля, че всичко, което правим е да дадем своя принос за обществения дебат. Естествено, положението никак не е леко. Много е трудно да се внуши на населението, на обикновения човек, че експертите, които са изготвили подобни оценки, наистина са експерти, но ние се опитваме в крайна сметка чрез различни подходи да решим и този проблем. Благодаря. ОСР прави прогнози за економическия растеж. Би било добре, че говорим по въпросите за миграцията. Това е предназначено за по-различна аудитория но това е резултат от вашата работа. Беше добре да, да чуем тази информация сега в четвъртък, въпреки че аудиторията не е толкова посетена, но имаме слушатели по интернет. Благодаря ви отново. Колеги, не знае дали господин Грегор вече е пристигнал. Моля ви да заемете мястото си тук на подиума, за да можем да започнем, макар и малко по-рано от предвиденото. So, colleagues, um... Колеги, можем да започнем малко по-рано разглеждането на точка 14 относно специалния доклад на Европейската сметна палата. който ще бъде представен от Ян Грегор, член на Комитета на Сметната палата за контрол на качеството на аудита. Това за Сметната палата е интересна тема, затова ние чакаме с нетърпение да чуем какво ще кажете по нея. Вие сте добре дошъл. Както вече казах, вие сте член на Комитета на Сметната палата за контрол на качеството на одита и ще я представите специалния доклад на ЕСП относно мерки срещу радикализацията, която води до тероризъм. След това ще можем да поставим въпроси към вас. Това е интересна тема и интересно да чуем каква е гледната точка на Сметната палата. Разполагате с 15 минути. Отново искам да кажа, че въпреки, че в залата няма много хора, това заседание се предава на живо по интернет. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати, дами и господа. Искам да ви благодаря за възможността да представя доклада на Сметната палата за мерки срещу радикализацията. Ние започнахме с представенето преди лятната вакансия на съвместно заседание на Конт и вашата комисия. Радикализацията има отрицателни последици върху хората. Позволете ми да ви представя този доклад. Ще се спра на четири 4 въпроса. Първите три се отнасят до подхода, който сме следвали при одита и защо сме предприели този одит в тази важна област. И последните два въпроса се отнасят до констатациите и препоръките ни. Националната сигурност включва борбата срещу тероризъм. Това е в правомощията на отделните държави членки. Бих могъл дори да кажа, че вътре в държавите членки това също е голямо предизвикателство, защото ситуацията и предизвикателствата зависят в голяма степен от ситуацията на място. Затова е важно да се следва подход отдолу нагоре. Ролята на Европейската комисия е да оказва подкрепа на държавите членки и на усилията им да гарантират следването на най-добри практики и обмена на такива практики своевременно и качествено. След това ще кажа и защо решихме да направим одит в тази сфера. Стратегията на Европейския съюз срещу тероризма беше прията през 2005, свързана с превенцията, защитата и реакцията и това обхваща цялата верига, свързана с засилване на контрола по границите, разследване на терористите и също затваряне на границите при нападения относно превенцията и справенето с причините за радикализацията и вербуването на участници в терористични действия са въпроси, върху които обър... наблегнахме, тъй като терористичните атаки бяха засегна... Ами засегнаха ам, доста от държавите а, членки. Наблюдава се радикализация. А, има редица фактори, които водят до това, като маргализация, изключване, свързани с а, идеологически фактори, като идеологическа пропаганда от вербовчиците. Ето защо е необходимо да се следват общи подходи, така както правим ние при оценката на предизвикателствата, заедно с ОСР. Използват се различни фондове, които се управляват от 8 генерални дирекции за борба срещу радикализацията. Мога да спомена Фонда за вътрешна сигурна, Хоризонт 2020, програмата в сферата на правосъдието, Еразъм Плюс и на последно място, но не и по значение, Европейския социален фонд. Позволете ми набързо да се спра на въпросите, които поставихме. Ние разгледахме дали подкрепата е насочена към онези сфери, където са констатирани нужди в държавите членки, дали водят до някакви ползи за държавите членки при предприемането на мерки на европейско равнище, защото подкрепата е толкова сложна и обхваща няколко сфери, че е необходимо да има по-добра координация. Ние разгледахме и този въпрос, защото добрата координация е важна за синергията. Пример за това, където се използват базите данни от страна на комисията за действия, които се финансират от фондове на Съюза беше друга тема, която разгледахме. Също разглеждаме ефикасността на оказаната подкрепа. На този слайд може да видите по какъв начин беше извършена проверката ни. Започнахме с проверка на доми, домо, документацията, на политиките, също управляваните от комисията фондови инструменти, също работихме и с звеното към Европол за сигнализиране на терористично съдържание в интернет. Също 54% се отзоваха на запитванията, които отправихме. Посетихме национални органи в Белгия, в Франция, за да обсъдим каква е добавената стойност от покрепата, която получават от Европейската комисия. Относно констатациите. Първия въпрос – дали комисията осигурява на държавите членки нужната им помощ. Установихме, че има положителни заключения в това отношение и е като цяло подкрепата е релевантна, добре насочена, отговаря на потребностите на държавите членки с малки изключения и целта е да допринесе за по-добри действия на ниво държави членки. Освен това, комисията обхваща следните области извършване на изследвания, обмяна на информация, борба срещу терористичната пропаганда чрез специализираното звено към Европол, също изграждането на устойчиви общества, използването на Еразен Плюс и социалния фонд, също улесняване на обмена на информация чрез Шенгенската информационна система и на последно място обръщане на внимание на регатализацията в държавите извън Европейския съюз чрез използване на средства от Европейския фонд за развитие. Ние считаме, че начина по който е формирана програмата е добър. и обхваща органите, които се занимават с тази проблематика сътрудничеството между тях е добро и не би могло да и държавите членки не биха могли да се справят по-добре, ако действаха сами. На следващо място, вторият въпрос – дали действията, финансирани от европейските фондове, водят до подобряване на синергията. Да, има такава синергия но има някои области, където координацията може да се подобри. Комисията координира добре използването на средствата. Комисията, например, използва седмата рамкова, седмата рамкова програма, за да финансира а, проекти, а, свързани с действия срещу радикализацията. Проектите бяха завършени и резултатите бяха разпространени. Въпреки наблюдаваните подобрения има някои слабости. Комисията, например, няма пълен а, поглед а, върху резултатите от действията и не са използвани цяло възможностите от 60-те проекта, финансирани от Европейския съюз, чрез мрежата са разпространени резултатите само за 7 от тях. Третият въпрос – дали комисията е създала рамка за оценка на ефикасността на и добавената стойност от подкрепата. Ние установихме, че няма достатъчно разработена методология, за да се прави оценка по този въпрос по отделни дейности. По такава важна политика, която трябва бързо да се разработи и да се отчита реалното положение, това означава, че има изоставане, има забавене. Това е гледната точка на Сметната палата. На следващия слайд звеното към Европол за сигнализиране на терористично съдържание. Това го сигнализира на доставчиците на услуги като Фейсбук и Twitter, за да могат те да го заличат. Също беше направена оценка на сваленото съдържание, заличеното съдържание – Статистическите данни обаче могат да се подобрят, защото няма достатъчна пълнота на информацията за това колко от сигнализираните колко от сигналите са били осъществени по отношение на пропагандата в интернет. Има огромен риск заличеното съдържание от една платформа да бъде качено на друга платформа. Сега ще премина към препоръките ни. В доклада ние сме направили три препоръки, първата от които е да се подобри координацията на действията за борба срещу радикализацията Комисията координира своите действия, постига синергия, но има две области, в които може да се подобри това. И ние а, препоръчваме да има списък а, от действията, които се предприемат а, по линия на фондове от Европейския съюз срещу радикализацията, кои се финансират на национално ниво. Също препоръчваме да се използва в по-голяма степен системата РАН. за да може да се разпространяват резултатите от добрите проекти, които са реализирани по линия на европейските фондове. Също да се подобри подкрепата за специалистите и за вземащите политически решения в държавите членки. Основната логика, която следвахме е, както вече казах в началото, че е необходимо да се отчитат спецификите по места – и подхода трябва да бъде отдолу нагоре. Резултатите от предприеманите действия трябва да се разпространяват, за да се види как са приложените на практика. Относно рамката за оценка на резултати, тук има нужда от подобрения но тъй като не разполагаме с достатъчно време, ще спре до тук. Благодаря, господин Грегор. Ние ще се опитаме да приключим заседанието ни някъде около 4 часа, ако е възможно. Госпожа Киничи е тук. Тя ще взема отношение по вашия доклад. Е, знам, че е четвъртък след обед, но темата е много интересна. Um, това е област, която трябва да се разгледа и бюджетно, и ресурсно, разбира се, но това, което ние се опитваме да направим е малко по-различно. Наистина много интересна перспектива. многодисциплинарен подход, но това не е лесно. Сега ще дам думата на Катерина, ако има въпроси. Ще чуем и комисията. Катерина. Благодаря, Клод. Благодаря много и на доктор Грегуар за представенето, което чухме. Със сигурност темата е много сложна. Това е всъщност и най-голямата трудност при борбата с тероризма, именно радикализацията. Тя засяга най-вече и младите хора. Но бих искала наистина да благодаря за вашето обобщение. Вие Всъщност засегнахте множество различни теми, но най-важното е доколко има ефикасност. Би трябвало да разчитаме на неизменната подкрепа на държавите членки и на комисията по тази тема. Вие правилно описахте финансирането на такива продукти, а, проекти, извинете. Не знам дали комисията разполага с списък на проектите, изпълнявани във всяка държава членка. Не знам доколко тя е уведомена за всички инициативи в държавите членки – вие говорихте и за това колко е важно наистина да се разпространяват добрите практики. Това е много съществено. Но ние трябва да се съобразим и с конкретните правомощия на държавите членки в сигурността. Аз участвам не само в комисия Либе, но и в, в комисията по развитие, както и съм а, заместник в комисията Конт. Интересно беше да чуем, че все още не е разгърнат пълният потенциал. Можем да се запитаме какво трябва да направим – за да подобрим ефикасността на инициативите и разпространението на добрите практики. Е, вие казахте, че няма обща рамка за оценка на успеха на подобни проекти. Има опити, но те са недостатъчни. Можем да се запитаме как да се допълни рамката, каква намеса трябва да има – и още нещо. По-рано днес разговаряхме с комисаря Кинг, който посети нашата комисия. Той говори за съобщенията на терористи онлайн и тяхното заличаване. като се използва звеното за прехвърляне на съдържание в Европол – по този начин съответното съдържание може да бъде снето от интернет. Какво друго може да се направи? Ние ще получим скоро предложението на комисията по тази тема, но не знаем точно какво ще съдържа. Какви мерки бихте набелязали вие – за разпознаване на риска. Знаем, че няма нулев риск, но все пак би трябвало да направим нещо. Имате ли някакви идеи? Със сигурност ще е интересно да чуем вашите предложения. Още веднъж благодаря за представенето и успех. Благодаря, Катрина. Благодаря наистина, че вие взехте отношение по този текст, който е много впечатляващ. Комисията иска да вземе думата Оливия, но моля ви накратко. Благодаря, господин председател. Надявам се да бъда кратък, но искам да използвам възможността да кажа няколко думи за доклада, който беше представен и на колегите ви от КОНТ. Много се радвам, че съм тук днес, защото докладът наистина е добър. Ние напълно подкрепяме препоръките му. Освен това беше изготвен на време, за да може препоръките предварително да бъдат заложени за изпълнение, да бъдат обсъдени от групата на високо ниво срещу радикализацията, която създадохме преди година и половина. Съвсем накратко по вече направеното по трите групи препоръки. По отношение на съгласуването, ние имаме вътрешна съгласуваност, групата за специални задания на Европейския съюз. Всичко това играе своята роля за борбата с радикализацията. Освен това имаме и по-добра съгласуваност между професионалистите, които работят както и разработващите политики, не само в Брюксел, но и в различните европейски столици. По максималното използване на наличните инструменти ще кажа, че ние сме не само много по-взискателни, вие сигурно сте запознат с тези, които са били представени на вашата комисия. Ние изготвяме ръководства, документи за децата, за затворите. Всичко това се обсъжда, формулират се препоръки и се правят също така партньорски проверки в държавите членки. И то в област, която, както и вие посочихте, и господин председател, е много трудна. Накрая по оценката. Ние направихме средносрочна оценка експост разгледахме различните инструменти, с които работим, но започнахме да обмисляме и внедряването на показатели. Това не е лесно, защото резултатът често се усеща дългосрочно, но смятам, че ще се справим. А по конкретния въпрос за снето съдържание от интернет, Виждаме, че това се случва и след това същото съдържание се появява на други платформи. Тук работим заедно с индустриите, за да се използва принципа, че референтните данни на всеки материал могат да бъдат разпространени до всички участници в платформата, за да се свали това съдържание – това също ще бъде част от предложението, което ще обсъдим идната седмица в контекста на мерките за интернет компаниите. И накрая имаме собствената си оценка и механизъм за изработването й. Така че Различните мерки наистина бяха приспособени доста съществено през последните 18 месеца. Ние следим тези, които са напуснали Европа, за да стигнат до бойните лагери и тези, които се връщат в Европа. Най-важното е да избегнем радикализирането на граждани в собствените ни страни така че да няма терористични атентати. Работим все повече и повече по рехабилитацията и превенцията. Много ви благодаря за тези ценни минути. Благодаря. По технически причини трябва да приключим заседанието. Само ще чуем бързата реакция. Благодаря, господин председател. Четири въпроса. Първо, Наистина ние можем да насърчаваме държавите членки да работят по инициативите на комисията, но не всички го правят активно. По свалянето на съдържание от интернет бих казал, че това е мисия невъзможна – е, защото има голяма вероятност същото съдържание да се качи в тъмната мрежа или социалните мрежи. Това е наистина много трудно, но сме поне е, в добрата посока. Благодаря и на комисията за отличното сътрудничество при изпълнението на този одит. Накрая ще кажа, че моят колега скоро ще представи брифинга за миграцията във вашата комисия. Това ще се случи по-късно тази година. По-късно ще представим доклад за сигурността. В нашата работна програма сме предвидили и доклад за европейските информационни системи, доколко те се използват за ефективен контрол. Благодаря. Госпожа Стиван се поискала думата. Ми казват, аз не разбрах. Хелга, искаш да кажеш нещо, така ли? Заповядай. Извинете, господин председател, аз наистина вдигах ръка, но вие не ме видяхте. Както и да е. Като с докладчик в Комисията за тероризъм ТЕР. Трябва да кажа, че е много хубаво, че имаме метод за измерване на ефикасността на програмите срещу радикализацията. В крайна сметка 314 милиона евро бяха използвани за европейски проекти срещу радикализацията, но работят ли те? Ние всички искаме да има превенция на радикализирането. Важно е следователно да можем да направим оценка на програмите и проектите, да видим доколко изпълняват своите цели и ако не го правят, да се коригират. Какво смятате, господин Грегори, какво смята комисията? Um, in the debate. I think these questions perhaps you could uh, email Mrs. Uh, Stevens